Voilà, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Est-ce que vous êtes d'accord avec la... Добър ден! Нека да започнем. Добър ден на всички, извинете ме, казва председателя. Ние вероятно ще трябва сега да започнем и искам да знам дали сте съгласни с дневния ред. Имате ли някакви възражения? Ако не, е, тогава мога да го обявя за прият. Сега някои съобщения на председателя. Първо за е, неотложните съобщения. Аз е, мисля, че почти всички вие сте включени в дебата за правата на човека. Ние дискутирахме тази тема преди една седмица в Страсбург и дискутирахме също за случая с Лиминче, второ за Витре и в частност случая за православната църква Бон Антонио и един по-стар случай за един шведски гражданин Дауит Исак – ние сега отново ще разглеждаме този случай. Обсъждали сме го преди няколко години, защото става дума за едно много странно изчезване и третият неотложен случай е Бурунди. И всъщност това са неотложните въпроси, припомням ги. Имаше също и други резолюции и препоръки, свързани с въпроса за а, правата на човека, които бяха приети. Е, първо доклада, който подготвих за нарушаване на правата на човека в е, контекста на е, престъпления против човечеството, военни престъпления и геноцид. И след това ние приехме препоръката, подготвена от нашия колега Ковачев, препоръка за съвета във връзка с 72-та сесия на Генералната асамблея на ООН и там в е, тези препоръки е, се прави връзка с е, въпроси свързани с правата на човека. В точка трета трябва да правим одобрение на протоколите от заседанието от 30 май 2017 година. Имате ли възражения? Виждам, че не. Ако не, преминаваме към точка 4. Това е годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Ние имаме работен документ, който беше подготвен от нашия колега Годелибе Квистот е, Ровол, той е само на английски язик, беше изпратен по електронната поща. Вие сте го получили и също така имате и екземпляри на хартиен носител, тук в залата. Годеливе ще представи своя работен документ и ще имаме възможност да видим какъв е подходът който тя е решила да използва за структуриране на тази тема. Този доклад покрива 2016 година, да ви припомня, но както всеки път този доклад се прави за предходната година, ние можем да приемем този доклад за 2016 година до края на 2017 година. Преводът писмения превод на официалните езици на този документ, за съжаление, ще бъде предоставен чак в края на август. И между края на август и 7 септември ние ще имаме няколко дни, но смятам, че според мен този срок е достатъчен. Може да се използва и английската версия, а иначе до 7 септември до 14 часа трябва да бъдат внесени измененията. Сега давам думата на докладчика. Мисля, че не е необходимо да подчертавам важността на този доклад в е, нашата комисия. Вие знаете е, колко е значим този доклад, така че давам думата сега на Годе Ливе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, този доклад, както беше споменато не е паднал от небето. Аз имах щастието и предимството да се концентрирам върху това, което е правено в предходните години. Правата на човека, разбира се, не могат да бъдат е, тотално променени само в рамките на една година. За съжаление, ситуацията е такава. Сега, във връзка с сроковете. Тази година ние провеждаме тази дискусия. Такава дискусия имаме всяка година, кога трябва да се направи. И всяка година настъпва и летния период. За съжаление, аз не отговарям за това, но още веднъж искам да посоча, това беше споменавано и в предходни години, може би в тази комисия би следвало да си помислим как бихме могли за този доклад да предвидим друг график, други срокове и може би паралелно с това как бихме могли малко да изменим доклада, така че той да не се базира само на една година и е, доклад от е, нашата служба за външни отношения. Това като първа точка. Второ, след много доброто сътрудничество през последната година с докладчика от групата на социалистите, всички ние, не само в моята политическа група, си помислихме как можем да структурираме този доклад, за да се види ясно в кои глави какво следва да се включи и най-вече като се опитаме накрая да изготвим един консистентен, добре фокусиран доклад, но доклад, бих казала, без ненужни повторения. И с тази идея и с също така след разговори с редица колеги и съветници, аз се опитах да структурирам доклада така, че всички точки, които желаем да споменем, да бъдат включени в правилен порядък да се изброи това, което вече сме направили в приложенията, защото не във всеки доклад следва да има повторения от миналата година. Тогава накрая ще имаме нещо като Библия. Това всъщност беше и втората ни идея. Третата идея беше отпред в съображенията, в преамбюла, да се направи едно изброяване. Ние и преди това сме приемали резолюциите да се изброят е, текстовете, които сме приели, да се види по какво вече сме работили и по какво сме постигнали споразумение тук в нашата комисия. Цел на доклада е състоянието на правата на човека и демокрацията през 2016 година в света и задачата на парламентарния контрол в външната политика на Европейския съюз. Е, годишният доклад на СВД все още не е публикуван. Аз в началото казах, че нашият е, времеви хоризонт, нашите срокове и графици са свързани с е, тези на останалите институции и по тази причина аз в проекто доклада не мога да се позова на този доклад. И респективно ще постъпят изменения след като през следващите месеци вече ще можем да прочетем този доклад. Сега аз спазих структурата на плана за действие за правата на човека и демокрацията на съвета и най-вече скоро публикувания средносрочен преглед. От това се вдъхнових и положих усилия, както казах, да изготвя един кратък стегнат доклад, който обхваща като цяло 12 страници, обаче накрая той ще стане по-дълъг, естествено, след като бъдат отчетени вашите становища. Позволете ми да кажа нещо предварително, в предварителен проядък. Аз а, съм специалист а, по естествени науки и за мен не е трудно да изразя нещо с малко думи. Това е просто друга школовка, която получаваме още по време на нашето следване, за разлика от други колеги тук. Така че,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 Ние се ръководихме от един принцип, който повтаряме винаги в тази комисия. Правата на човека се включват в задачите на хоризонталната политика и тя се прилага навсякъде в економиката или пък в политиката за жените. Затова четвъртата точка тук е правата на човека като всеобхватна и кохерентна база за нашите отделни политики. Boosting Ownership of Local Actors. Е, тук ние вече не сме споменали това експлицитно, а сме го включили на различни места в доклада. Освен това, вземаме предвид е, заплахите за гражданското общество в много от трети страни. Аз мисля, че и в тази комисия, в зависимост от партийно-политическата окраска ще има различни схващания за заплахите за гражданското общество. Обаче смятам, че все пак всички сме на мнение, че в много държави свободата на възможностите за изразяване на гражданското общество не се е увеличила през последните години. Аз бих казала точно обратното. И това е видно във всяка държава, изразява се по различен начин обаче и би трябвало да следим тези развития. Аз също положих усилия да засиля посланието, като разбира се не се позовавам на съдържанието на всички резолюции, които са приети тук. Аз следвах политиката на докладчика от предната година. В доклада от предходната година не са посочени отделни държави, което всъщност има смисъл за мен до толкова, доколкото ако споменем отделни държави в различни параграфи или не посочим отделни държави, просто се излагаме на риска да забравим нещо, е, гарантирано можем да забравим нещо и е, според мен бихме загубили много енергия в безсмислени дискусии. Аз съм заменила думата държави с региони. Смятам, че това е по-лесно, по-просто и в крайна сметка е и по-реалистично и по-справедливо. Опитах се за всяка тема да формулирам по един параграф, това вече го казах, и през 2016 година неправителствени организации и лица са е, извършили редица престъпления, като например в е, много исламски държави в Близкия изток. По тази причина споменавам, че са извършени брутални престъпления от е, неправителствени терористични групи. Сега дали това ще намери своя край с Мусул в Ирак. Не знам, ще видим през следващите месеци какво ще бъде развитието и ако е необходимо, ще внесем изменения в този параграф. Проблемите във връзка с правата на човека, отнесени към миграционната криза и кризата с бежанците, и изискват значително повече усилия за борба с причините и по тази причина – аз в проекто доклада се спирам на това и съм посочила, че между другото, чрез е, засилена политика на съседство могат да бъдат намерени устойчиви решения. Това е точка 23. Аз знам, че ще бъде проведена дискусия по тези въпроси. Смятам обаче, че отрицателно въздействие на климатичните промени се отразява върху правата на човека. В някои региони на света, имам предвид най-вече някои региони в Африка, ако там няма възможност е, да се живее, е, тъй като е, климатът не позволява това, е ясно, че там трябва да се направи нещо, защото основното човешко право да се живее е там, където сте се родил и да се води достоен живот – това право ще бъде отнето на хората, които живеят там и лично аз не бих отишла толкова далече, че климатичните промени във всички случаи са толкова тежки, че е, обосновават право на миграционни движения от всякакъв вид. Тук е, бих разглеждала нещата по-внимателно, но все пак искам това също да се спомене. Има една точка, която вече е подчертана, но тя никога не може да бъде подчертана достатъчно силно тъй като според мен все още няма решение по нея. Това е обсъждано във всички предходни доклади. Става дума за кохерентност и ефективност на европейската политика за правата на човека във всички възможни политически области ние правим малко, включваме до някъде правата на човека. Аз казах в началото, е, това трябва да се разглежда като хоризонтална политика, която е кохерентна сама по себе си, тогава вече с едни и същи средства ние можем да постигнем много по-добри резултати. Благодаря за досегашното сътрудничество. Ние Имахме много добър обмен на мнения с представители на неправителствени организации. Аз вече разговарях и с някои колеги от други политически групи по проекто доклада. Благодаря също на администрацията за оказаното съдействие и се надявам на добро колегиално сътрудничество през следващите седмици. Вече седмици не, защото отивам в отпуска, както и вие през следващия месец. Благодаря. Um, now the uh, shadow rapporteurs for different uh, political сега давам думата на докладчиците в сянка от различните политически групи. От името на социалистите и демократите Дем, а, докладчик е Ильяна Родригес, а, но Сорая Пост е тук и ще говори от името на докладчика. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за доброто и последователно а, подхождане към този доклад. Искам да извиня госпожа Родрига за нейното отсъствие. От името на социалиста и демократите искаме да координираме предложенията за изменения, за да се запази структурата, предложена от докладчика. В този доклад това е всичко, което искам да кажа. Благодаря. Благодаря. От името на либералната госпожа Рената Вебер е докладчик в Сянка. И аз благодаря на докладчика. Действително, проектът докладът е много добра основа за по-нататъчна работа. Искам да направя един общ коментар. Разбира се, че знам, че през последните няколко години решихме да се съсредоточим върху теми и отколкото да посочваме с пръсти да порицаваме. Предполагам, че в този смисъл могат да се направят хиляди, не стотици предложения за изменения. Може би трябва да намерим начин да се справим с измененията. Темата е по-скоро академично погледната, не толкова в характер на документи на парламента. аз ние винаги сме били а, така, доста последователни в а, подхода на посочване и порицаване. Всъщност единственото което споменаваме е, е Даеш в доклада. Не споменаваме други имена на конкретни държави. Но може би е, трябва да подчертаем, че ние сме доста е, последователни и твърди в нашия подход на работа. европейските политики по всяка тема трябва да се почетаят а, също. А, всички тези политики са споменати, но просто трябва да сме малко по-специфични. Благодаря за обявената левица, госпожа Аржа. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, аз искам да благодаря на докладчика за извършената от нея работа. Аз мисля, че тя наистина се е опитала да изготви един кохерентен доклад, да очертая също и перспективите. Ще се присъединя малко към мнението на госпожа Вебер по отношение на нейната критика, защото смятам, ние губим нещата до някъде, бихме могли да работим заедно, да губи се до някъде е, специфичния подход на Европейския парламент по отношение на тази тема. Трябва да бъдат добре представени нещата, трябва обаче да се има предвид и е, все още непредставения доклад на СВД, е, там процедурата е малко сложна, е, този въпрос се поставя от много години и ми се струва, че трябва първо да се концентрираме върху визията на Европейския парламент по този въпрос. Както вие аз също искам да се очертая политическа перспектива по отношение на правата на човека, европейската политика, това всичко да бъде кохерентно. За съжаление обаче, аз констатирам от 2009 година, че има а, изоставане в тази тема и този елемент като че ли не се отразява много добре в доклада и аз е, съжалявам това. Изцяло съм съгласна с е, подхода да не се цитират по страни. Тук вече ще стигна до края. Всяка година поне през последните години ние непрекъснато а, е, Установяваме, че измененията идват късно, това осложнява нещата и се губи видимост. Аз искам регионалната регионалните предпочитания да бъдат е, издигнати в подход. Е, ако нямаме регионален подход, ще имаме риск от изоставане в тази тема, така че аз е, с удоволствие ще се присъединя към коментара на госпожа Ведмер да се вземе предвид и е, ислямска държава това трябва да се направи, но в света има и други проблеми. Ако се фокусираме само върху исламска държава, ние просто ще загубим малко видимост и ще трябва да си помисля какво мога да направя лично аз. Аз е, също приветствам фокусирането върху гражданското общество, също така свободата на пресата, може би това до някъде е регионална особеност е, – не трябва да се забравя, че е, редица журналисти са преследвани, техния брой не намалява, се увеличава непрекъснато. Тоест, в гражданското общество тези журналисти конкретно представляват цел в много случаи, цел на преследване трябва да се направи връзка между развитието и миграцията и също така и климатичните промени. Тук, да, аз мисля, че би трябвало да бъде малко по-критични по отношение на подхода на другите европейски институции, защото там виждаме една тенденция, това се посочва и в някои резолюции, че по този въпрос комисията и съвета поставят на преден план техните цели по отношение на ми... миграционната политика и оставят на страна правата на човека. Както председателят припомни, ние приехме една резолюция за Бурунди и е, също, още една страна. Това са е, страни, които са показателни в е, връзка с тази тема и ще трябва да е, и изискваме истинска оценка, смятам, че това се прави в доклада, да изискваме оценка и да знаем какви средства отделя Европейския съюз за страни, където се нарушават правата на човека. И е, два последни коментара съвсем набързо. Аз мисля, че трябва да се обърне по-голямо внимание за е, на правата на човека. Да, в практиката наистина има проблеми в тази връзка, но за съжаление в реалността на това не се обръща особено голямо внимание. Аз много ценя този параграф за наблюдение на избирателните права, този доклад може да стане повод за отчетност на извършената работа, когато става дума за наблюдението по време на избори и спазването на избирателните права. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега от групата на зелените Барбара Лохбилер, която е докладчик от тази група. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за този проект от доклад. Много ми хареса, че а, вие се съсредоточавате върху всяка област от а, човешките права, така че а, ние ще се придържаме към тази структура, внасяйки изменения. Ще изменения ще бъдат в областта на международното наказателно право и други области. Имам някои коментари. Например, в първата глава вие говорите за свиващото се пространство и поставянето на под въпрос на универсалните права на човека. Извън Европейския съюз. Действително това е факт и трябва да подчертаем засилването на човешките права по света. По въпроса е инструмента за демокрация и права на човека. Той е важна част от политиката на Европейския съюз за правата на човека и трябва да бъде отразен по-широко в доклада. Параграф 18 ще се спра на корпоративната отговорност, не само на корпоративната социална отговорност. И за това бих а, включила а, нещо за инструмента, обвързващия инструмент а, за правата на човека и бизнес етиката. Вие говорите, че трябва да има по-голяма ангажираност от страна на държавите членки с правата на човека, 38 и 39 параграф. В 47 параграф говорите за ООН и сътрудничеството. Тук ми се струва, че трябва да се почетае работата на работата ни, сътрудничество с Върховния комисариат. Споменавате също така и всички спешни случаи. Когато обаче някой чете този доклад, там става въпрос само за 2016 година, може би трябва да включим и нови случаи от 2017 година, за да бъде този доклад по-актуален не бива да се ограничаваме само върху 2016 година в приложенията към този доклад. Благодаря. Другите докладчици не са тук. Само един колег жела, колега желая да вземе думата, господин Остревичус. След това господин Гжип. Господин Остревичус. Uh, uh, Благодаря. Първо искам да поздравя нашата колега за проекта от доклада. Той е много важен документ. Представлява нещо като годишна статистика за, нашия, за нашата комисия, ни повече, ни по-малко. Той споменава всички тенденции, общи дейности на нашата комисия и темите, които сме обсъждали през цялата година също така оценявам стигнатостта на доклада. Ако бяхте предложили 30 страници, никой нямаше да го прочете. но така мнозина ще прочетат този кратък доклад и ще получат много важна информация. така че вие представяте една кратка версия на документ, който аз оценявам високо. Действително, трябва да подхождаме така и да бъдем по-фокусирани в подхода ни. Когато четете доклада, ще видите, че този подход е успешен. И моята позиция е, че трябва да имаме ясни, кратки становища, изказвания в този доклад. Каква какъв е опитът на неправителствените организации, които работят в областта на правата на човека? Ако поискате от НПО да представят кратко и изтегнато предложение, да опишат тенденциите за изминалата година, онези наши партньори, с а, които работим, ще могат да посочат много събития, много действия. А, смятам, че споменавайки нашите партньори, ще се доближим до тях а, и ще им покажем, че ние работим ръка за ръка. Когато говорим за 2016 година, не бива да правим общи изказвания, трябва да се сточим върху този период. Новите тенденции, специални събития. По този начин ще представим 2016 година като различна спрямо 2015 и 2017 година и ще представим характерното. Когато говорим за инструменти или области на политиките, аз бих предпочел да не оставаме прекалено общи и да бъдем по-специфични, дори когато говорим за търговски споразумения или инструменти или описваме ситуацията на, с човешките права. Дори когато говорим за търговски споразумения, през 2000 година нямаше никакви особени събития, но въпреки това можем да сме по-специфични. можем да споменем, например, например, държавите, с които са сключени такива споразумения. Но дори да не го правим, можем да посочим факти, които са допринесли за успешните политики на Европейския съюз и вземането на подходящи решения. За неотложните случаи те са добра и неразделна част от този доклад. Аз ги приветствам. Това е важна част от нашата работа. Какво ще споменем? Е въпрос на избор. И това е нашият политически аналитичен отговор на ситуацията. А държави, които са споменати, може би имат същите, същото виждане за нещата, както и държави, които не са споменати. Ще спомена параграф 37 за по-добрият поглед върху ситуацията с правата на човек и демокрацията в трети държави. По-добра обща картина за мен значи малко по-конкретни неща. Правата на човека са свързани с конкретни индивиди, групи, конкретни ситуации. Те не са абстрактни. За тях стоят имена и проблеми, с които ние се занимаваме по време на нашата работа. Поздравявам ви за новата структура на този доклад. Много е окоръжаващо, че имаме иновативен подход, проявяваме свободомислие и мисля, че той е добра основа за по-нататъчна работа. Господин Джип има думата. Благодаря, господин председател. Струва ми се, че в този документ се опитваме да включим всички забележки, правени от нас в миналото и всичко, което а, сме виждали да се случва. А, мисля, че докладчикът а, е направил последователен избор, защото винаги сме изкушени да включим още и още информация. Бих внесъл някои изменения към доклада. 2016 беше предизвикателна година по отношение на правата на човека и а, всички дек... резолюции по спешни и неотложни въпроси а, трябва да бъдат а, изброени според мен в този доклад, защото това е важна част от работата на нашия парламент. Бих искал в доклада да се спомене специалната роля на мисиите за наблюдение на избори, защото имаше много мисии, които работеха по цял свят. В ежедневната работа на нашата комисия не сме обръщали специално внимание на тяхната работа. Но според мен е важно да се спомене работата на тези мисии и това би било плюс за доклада. Европейският съюз има привилегировани връзки с някои държави възоснова на договори и споразумения, сключени с тях в зависимост от важността на тези споразумения, ние а, трябва да поставим изисквания към нашите партньори, свързани с а, демокрацията и човешките права. Мисля, че това е част както от работата на парламента, така и на службата за външни действия. Искам да подчертая темата сътрудничеството ни с ОНЕ и с международни организации, за човешките права, съвета на Европа. Мисля, че омбудсмана на съвета на Европа и а, омбудсмана на Европейският съюз са много важни фигури. Те може би не постигат много видими резултати или резултати, които се отразяват в обществеността но въпреки това те са важни фигури в областта на правата на човека. Благодаря на докладчика за неговата работа по доклада. Аз също благодаря на гладеливе за доклада. Аз наистина смятам, че е изключително полезно включването на приложение, в което се посочват нашите дейности, също така и неотложните дейности през 2016 година. Също искам да посоча, че това очертава характерния профил на нашия парламент, както някои от вас посочиха. Всъщност, е, нашата реакция на годишния доклад вижда се линията която определя нашата позиция по този документ и след това в приложението ние имаме конкретни случаи изброени, е, базирайки се на тази философия нейминг и шейминг, е, посочване и порицаване и посочват се също неотложните случаи, препоръките, резултатите. Смятам, че в е, всички случаи има много широко мнозинство. Всъщност става дума за 90%. Е, така че, е, като се абстрахирам от различията в отделните политически групи, може да се каже, че има една единна позиция. Ние не сме е, разделени по тази тема. Смятам, че е, нашия профил е много добре определен, много добре очертан с е, документите, които са включени в е, приложението. За всяка от резолюциите ние имаме най-важните части, които иллюстрират това, така че всеки може да види каква е политика политическата позиция на парламента, каква е нашата философия и вече на базата на конкретни случаи може да се види каква важност отдаваме на всеки от тях. Сега господин Рикардо Сари, началник е, на сектор правата на човека, за максимум 4 минути му давам думата но съм много толерантен, така че ако искате 5 минути, мога да ви ги дам също. Uh, благодаря, благодаря, господин Преда. Мисля, че дори още по-бързо ще приключа, защото току-що се запознахме с доклада и ще ни трябва време да вникнем по-задълбочено в него и в аргументацията му. Споделяме подхода, виждаме и новостите, особено по отношение на краткостта, стегнатостта на изложението, което беше подчертано от докладчика и от други оратори. Разбира се, ще се запознаваме с документа те първа, може би ще подаваме допълнителна информация. Доклада на СВД също беше споменат от няколко оратори. Междинният преглед на плана за действие в областта на демокрацията и правата на човека току-що излезе. Ще има такава точка в дневния ред и ние ще го представим след около половин час по програма. Мисля, че то е важна отправна точка за нашите действия и за бъдещите ни насоки. Надяваме се той да може да ви послужи. Той също е много стегнат и кратък. Е, вървим в една а, е, посока. Единомишленици сме. Структурата ни е приблизително същата, както миналата година и предходни години – след лятната вакансия той ще бъде и публикуван. Но бих се ограничил до тук в представянето. Ще се върна на темата с доклада. ще можем и да предоставим цялата информация, която е необходима на докладчика и нейния екип. Благодаря. Благодаря. Сега за заключително изказване има думата докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми колеги, за вашите толкова ценни изказвания и предложения. Ще се спра на някои от тях накратко, на някои точки. Искам да се спра. Точка едно. Много от вас посочиха, че трябва да има кохерентност между политиките и тази кохерентност все още не е достатъчно описана, може би също така видимостта на позицията на Европейския парламент. Ако имате конкретни предложения за изменения. Разбира се, аз с много голямо удоволствие ще ги взема предвид. Смятам, че това беше една от съществените точки в този доклад. Сега посочване и порицание. Това не винаги следва да се разприема по един и същ начин, но се радвам, че има консенсус по това да не се включва това в самия доклад, а в приложението могат да се включат не само неотложните случаи от 2016, но и от 2017 година по предложение на госпожа Лохпилер. Както каза нашият председател, много е полезно да се включат конкретните изражения на нашата политика и аз мисля, че тук можем да изложим всичко в и сме го направили в епична широта. Изложени са различните ситуации в различни региони на света. Сега, свобода на пресата, свобода на медиите, госпожа Вържия, аз мисля, че това е включено в точка 8, достатъчно осветлена тази тема. Естествено, можем да се спрем и експлицитно на нея, не знам дали това е необходимо една точка, която непрекъснато се появява търговски споразумения и правата на човека. Аз съм член и на Комисията по международна търговия. Там, естествено, търговските споразумения и преговори се разглеждат от друг аспект, но по принцип дори и на равнище Световна търговска организация се правят опити за връзка между двете неща. Европейския парламент от години, да не каже от десетилетия, е в водеща роля. В това отношение не трябва обаче да се опитваме търговски споразумения да се претоварват много с изисквания от този характер. Аз мисля, че трябва да се включат повече неща, обаче не абсолютно задължителни разпоредби. Това би било трудно. Тук обаче бихме могли да включим този елемент сътрудничество между ООН и Европа. Това беше споменато. Можем да го включим. Благодаря и за положителните отзиви. Е, госпожо Вържия, е, благодаря ви много. Аз не съм е, съгласна с всичко, което казахте, но все пак ви благодаря. Благодаря, благодаря на всички, казва председателя. Сега ще имаме малка почивка преди да минем към следващата точка. Това е закрито заседание. Става дума за а, резолюции във връзка с Русия. Благодаря ви много.